de Good. Empezamos por el informe de la señora Stiller. Ще започнем с доклада на госпожа Штилер по е, строителните материали. Господин Калиновски има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Строителството е важен отрасъл от економиката на всяка страна, така че опитвайки се да стимулираме економическия растеж, не можем да пренебрегваме този толкова важен отрасъл от економиката. Всички разбираме колко е важно да направим така, така, че строежите, били те обществени или частни, да бъдат е, безопасни и сигурни. В същото време, в духа на свободната търговия, би трябвало да се гарантира свободно обращение на европейския пазар на строителни е, материали на конкурентни цени. Това ще бъде от интерес за цяла Европа. Господин Антониоци има думата да обясни вота си за една минута. Госпожи и господа, казва председателят, онези от вас, които въз... не възнамеряват да обяснят вота си, моля да напуснат по-тихичко залата. Не чувам, господин председател, но по доклада Тилер Значението на строителството в Европа е, е очевидно. 12 милиона граждани на Европа са пряко заети в строителството в Европа и докладът е полезен като инструмент за премахване на националните административни и технически препятствия, които не дават възможност навсякъде в Европейския съюз свободно да се търгува с строителни материали. Още повече, доклада е принос към изграждането на вътрешен пазар в този отрасъл. Допада ми казаното за малките и средните предприятия в строителството и особено то внимание, което се отделя на необходимостта от вторичната преработка на строителните е, материали от съществено значение за преодоляване изменението на климата. Възползвам се от възможността обаче да подчертая, че работниците в строителството са изправени пред особени проблеми за безопасните и здравословни условия на труд. Насоките, които са дадени, са полезни, но не достатъчни. Ние сме длъжни да доразвием тази материя и то в близко бъдеще, така че работните в строителството да се ползват с висока степен на защита. смъртните е, случаи на работното място е, са разпространени навсякъде в Европа. Това е голяма трагедия и би трябвало да се преборим е, с нея. Благодаря ви, господин Тониоци. Госпожа Такола има думата. Извинете, това е господин Такола, очевидно. Благодаря, господин председател. Първо бих искал да благодаря на госпожа Штилер за отличния и доклад. Много е важно да се стремим към хармонизация на пазарите в случая на строителни материали, за да гарантираме по-високо качество на строителството. И не бива да забравяме, че независимо от голямата конкуренция в тази област, конкуренцията не е само цел. Трябва да мислим за резултатите. Сградния фонд на Европа трябва да бъде безопасен за своите потребители. И разбира се, е, самия технологичен процес по изграждането им е, трябва да е такъв, че работниците заети в строителството да се чувстват безопасно, да работят при безопасни здравословни условия. Е, разбира се, може да се, да се обменя опит, да, да се е, трупат най-добрите постижения, е, в определени европейски страни, в други европейски страни все още в строителството се влагат материали, които не са здравословни, е, в други е, държави членки пък сградния фонд страда от лоша водна изолация и това поражда здравословни проблеми за обитателите. Отново бих искал да благодаря на докладчицата, тъй като нейният доклад определено ще бъде от полза за едно по-добро хармонизиране, например, на мерките за безопасни и здравословни условия на труд. Благодаря. Господин Ханен има думата за една минута. Благодаря, господин председателю. Миналата седмица френския премьер дойде в Лондон и каза, че ние трябва да се присъединим към един проект, който да окаже съдействие на Европа. Нека оставим на страна въпроса дали трябва да бъдем въвличани в чужди проблеми. Нека да е, запазим е, трез разум. Нека да има повече европейска интеграция. Със сигурност е, Е, искам да кажа, че не трябва други хора да се въвличат в чужди проблеми. Например, някой да се поставя на волана, когато камионът е щупен. Разбира се, ще дойде деня, когато а, ние няма да можем да се налагаме на пазара а, и да се налагаме върху общественото мнение. Така че ние ще изгубим нашето влияние. Благодаря, господин Ханан. Трябва да кажа, че вашето обяснение на вода няма нищо общо с темата на доклада. Но, въпреки всичко, има свобода на словото в тази зала и вие може да се изказвате а, свободно. Така, преминаваме към доклада за хуманитарната помощ. Господин Мастрело има думата. Президенте, Europea il primo donatore e Господин председател, Европейския съюз е най-големият донор на хуманитарна помощ в Европа. 40% от помощта в международен мащаб се предоставя от Европейския съюз. Това показва, че Европейския съюз поема голям ангажимент към страните, които имат нужда от помощ и се намират в тежки условия. Един консенсус беше подписан през декември от трите институции. Това е една, един много важен напредък в тази посока. Искам да напомня, че този консенсус е въжи за държавите членки и за комисията. Установихме, че държавите членки трябва да се ангажират повече, що се отнася до хуманитарни а, кризи. Трябва да има по-добър диалог и трябва да се зачитат отделните позиции, да се води диалог. Благодаря на господин Мастела за една минута. Господин Диноро. Grazie Presidente. Credo che la благодаря, господин председател. Докладът, който днес приехме, докладът на госпожа Стрифлер, която поздравявам, ще допринесе за повишаване на ефикасността и ефективността на хуманитарната помощ. Ние призоваваме Съюзът е, да постигне по-висока степен на сътрудничество между държавите членки за по-резултатен отговор на хуманитарни кризи. Зачитане на международното хуманитарно право. Трябва да направим така, че участниците в предоставянето на хуманитарна помощ да достигат по-ефикасно до най-нуждаещите си. Това също чрез двустранни спогодби за да, за да се постигне по-голям от досегашния резултат. Потребностите растат, а разпределението на хуманитарна помощ се натъква на все по-големи препятствия в една крайно сложна и рискована международна обстановка. помощта, която предоставя Съюзът, винаги се основава на хуманитарните принципи и неутралността, но тя, тази помощ, трябва да стига по максимално бърз и ефективен начин до най-нуждаещите се. Благодаря, господин Антиноро. Господин Антониоци за една минута. геометричното нарастване на броя на природните бедствия, и не само по брой, а и по и тежест на последиците, ни изправя пред сериозния проблем за нарушаването на международното хуманитарно право, в това число на правото свързано с правата на човека. Последните бедствия в Хаити и в Пакистан сочат необходимостта Европейския съюз да се снабди с по-ефикасни инструменти за преодоляване на последиците от природните бедствия. Докладът съдържа много конкретни е, текстове. Например, е, заявява се необходимостта Европейският съюз неуморно да утвърждава хуманитарните принципи, външните действия на Съюза да следват положенията на Лисабонския договор и така Европейският съюз да заеме позиции на водещ авторитетен международен хуманитарен донор. По това има консенсус, но аз съм съгласен с докладчицата, че трябва да се направи и повече. Необходимо е също така по-добре да разпределяме тежестта на хуманитарната помощ в международен план да държим сметка за регионалните възможности и регионалната отговорност. Благодаря ви, господин Антониоци. Господин Ханан има думата за една минута. Господин Ханан, отказвате ли се? Добре. И така, докладът на госпожа Сарбу селското стопанство като сектор от стратегическо значение за продоволствената сигурност. Господин Хигинс има думата за една минута. Благодаря, господин председател. С най-голямо удоволствие гласувах за доклада, тъй като съгласно него продоволствената сигурност е основно човешко право. Селското стопанство трябва да удовлетворява растящите потребности на хората, независимо от ограничените природни ресурси, изменението на климата и прочие и прочие. Съгласно констатациите на ФАО, производство на хранителни продукти трябва да нарасне с не по-малко от 70%, е, за да гарантира продоволствие на едно население на света от около 9 милиарда към 2050 година. Повече от 900 милиона души в света, господин председател, е, страдат от хронично недохранване. Е, близо 2 милиарда хора нямат необходимата продоволствена сигурност. 60% от гражданите на Европа все още живеят под чертата на бедността сигурността. Ето защо трябва да се изправим в лице в лице срещу този въпрос. След 2013 година се предвижда да бъдат взети мерки за засилване, за, за увеличаване на бюджета на общата селскостопанска политика. И толкова по-добре. Господин Роди има думата за една минута. Благодаря. Днес парламентът официално взе решение да признае селското стопанство като стратегически отрасъл за продоволствената сигурност. Нещо, което ние твърдим от години насам. Селското стопанство е от стратегическо раз... значение и за здравеопазването, и за устойчивото развитие. Не знам дали програми като тези в училищата за сдаване на храна и мляко или е, други програми са е, достатъчно добри. Ние гласувахме против тях, но те бяха приети. Все пак трябва да се създадат е, добри условия за селското стопанство, но това не трябва да става чрез е, е училищните програми. Е, напротив, трябва вместо това да се инвестира в научно изследователска дейност, за да се дадат, е, даде възможност на фермерите да развият нови технологии за альтернативни източници на приходи. Благодаря, господин Рода. Сега давам думата на господин Мащела за една минута. Господин председател, Продоволствената сигурност е едно от основните права на хората и е необходимо всеки да има достъп и физически, и економически до достатъчно хранителна храна. И трябва да се вземе преди всичко това и председателството да даде ясно, ясна реакция на това предизвикателство, с което се сблъскаме в момента по отношение на продоволствената сигурност, във връзка с економическата криза, демографските въпроси и териториалните въпроси в Европейския съюз. Също така трябва да се вземе предвид традиционното земеделие, екологичното земеделие и местните мрежи за разпространение на храни. Това е много важно за продоволствената сигурност. Най-често това е най-ефективният начин да се използва земята в различните региони. Става дума за методи, които са специално разработени в тези региони от дълго време насам. Благодаря, господин Мастела. А сега господин Калиновски има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Нашата роля като депутати в Европейския парламент е да подобрим стандартите на живот на европейските граждани и да им дадем достъп до здравословна, висококачествена храна. Това е един от най-големите ни приоритети. Недостига на храни, дефицитите най-често водят до социални напрежения. Това е нещо, което не трябва да се допуска в Европа. Що се отнася до промените в климата, до природните бедствия, до економическата криза, това са все неща, които застрашават продоволствената сигурност. И има много хора, които са недохранени. Това означава, че трябва да дадем специален статут на селското стопанство. И че то заслужава специални инструменти, защото хранителните кризи са факт. Благодаря. Господин Пирило има думата за една минута. Господин председател, да. Продоволствената сигурност, това е едно много голямо предизвикателство за селското стопанство, не само на европейско, но и на световно ниво. Радвам се, че този доклад съдържа толкова важни аспекти, защото продоволствената сигурност се, не на последно място се признава като основно право на всеки човек. Продоволствена сигурност може да бъде постигната само когато се заема, заемем с два важни въпроса. От една страна постоянното постоянните колебания в цените на пазарите на основните хранителни продукти. От друга страна, трябва да бъде гарантирана продоволствената сигурност, да няма големи различия, свързани с нормите и стандартите за сигурност, що се отнася до различните продукти. Благодаря, господин Пирило. За една минута, господин Гайер. Äh, Благодаря, господин председателю. Искам да кажа, че докладът свързан с продоволствената сигурност е един много добър доклад, защото поставя значението на селското стопанство. Имаме нужда от една обща селско-стопанска политика. Благодаря на докладчика в също така. Тук става въпрос за създаването на една програма за оказване на съдейство по отношение на продоволствената сигурност. Не трябва никой в Европа да страда от глад, но това също е и задача на отделните държави и членки, защото проблемите могат да бъдат решавани на място, а именно в държавите членки. Благодаря ви. Благодаря на господин Гайер. Госпожа Доц има думата. Този доклад подчертава необходимостта от производствена, продоволствена, извинете, сигурност на гражданите, които представяме. Също така подчертава значението на обществените блага, които произвежда селски стопани, понякога без каквото и да било признание. Аз наскоро чувам изказвания, според които общата селскостопанска политика следва да стане обща екологична политика край на краищата, ако тръгнем по този път, е, е, ще стигнем до погрешния извод, че можем да минем без е, селско стопанство в Европа, само с внос на хранителни продукти от другаде по света. Напротив, нашите фермери би следвало да бъдат подкрепени, да произвеждат хранителни продукти така, че да не увреждат околната среда, а що се отнася до внос на хранителни продукти, световните пазари са крайно нестабилни, както по отношение на цените, така и по отношение на предлагането. Две Две неща трябва да направим. Един силен бюджет на ОСП и после да насърчаваме младежите да се насочат към селското стопанство да насърчаваме научно-изследователската и развойната дейност за нови по-ефективни производствени технологии и да премахнем бюрокрацията, която връзва ръцете на нашите селски стопани. Благодаря ви, госпожо Доц. Господин Огия, си има думата за една минута. Благодаря, господин председател. През последните седмици различни комисии на Европейския парламент се занимаваха с въпросите за общата селскостопанска политика и в частност реформата на същата след 2013 година. Сред основите на селското стопанство продоволствената сигурност винаги е била значима и тя трябва да бъде оценявана в светлината на е, доклада, който гласувахме тази сутрин. В него се говори, че продоволствената сигурност е основно право, което следва да бъде гарантирано по всички възможни начини. При това, както в случаите на неотложна необходимост, е, като например е, при поредния скандал за диоксина, на който ставаме свидетели тези дни, но и е, при обичайните е, условия е, по цялата производствена верига, като се започне с качеството на живота на селскостопанските производители, качеството на околната среда и условията, при които се пласира селскостопанската продукция. Парламентът приема днешния доклад в контекста на поредица свои такива позиции и аз съм особено удовлетворен от това. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Производство на хранителни продукти в света е подложено на растяща заплаха. Най-напред изменението на климата. Климатът все по-трудно може да се предсказва, а може да има катастрофални последици за продоволственото снабдяване на 9 милиарда хора, които ще живеят на Земята към 2050 година. Какъв да бъде отговорът на това предизвикателство? не само по линия на конкурентоспособността, а и по линия на традиционното селско-стопанско производство, на природосъобразното е, селско-стопанско производство. В резултат от изменението на климата е, по света стават е, все повече природни бедствия, и това прави практически невъзможно просъществуването на едрото, мащабното селско стопанство. По-нататък, общата селскостопанска политика трябва да бъде гарантирана бюджетно. На селското стопанство трябва да се гледа като на стратегически сектор е, за продоволствената сигурност. Ето защо подкрепих доклада. Благодаря. Господин Тарабела, една минута. Няма ли го господин Тарабела? Не. В такъв случай господин Такова за една минута. Благодаря. Искам да кажа, че е много добре, че признахме значението на селското стопанство. Много важно е да се погрижим храната, която се произвежда в Европейския съюз, да е здравословна, да е чиста и Малко се притеснявам, че обръщаме повече внимание на количеството, отколкото на качеството. Ефективността вече става по-важна от здравословността. Когато говорим за продоволствена сигурност, много важно е, е храните, които се предоставят на потребителите от Европейския съюз, да са здравословни и да са пълни с хранителни вещества. Важно е държавите членки да могат да запазят традиционното си земеделие, да могат е, да са самодостатъчни е, като продоволствие и да има храни, които да се произвеждат по места. Това е много важно, особено когато има опасност от продоволствени кризи. И така, много важно е храната да е здравословна и все повече храни да се произвеждат навсякъде по места. В глобален план трябва ни ефективно замеделие в Европейския съюз и държавите членки също да могат да продължат да работят в областта на аквакултурите. Господин Татарела, имате думата. Благодаря, господин председател. пълно убеждение гласувах за този важен доклад. И искам сега да ви обърна внимание на точка 35 от доклада. Тоест точка 35 от становището на Комисията по околна среда. Там се говори за значението на Европейската агенция за безопасност на храните и на нейната дейност за оценка на всички рискове в храните, в продоволствената верига. Много важно е всички държави членки да създадат подобни организации на национално равнище, за да може тези организации да си сътрудничат с Европейската агенция. Наскоро имаше сериозни проблеми в Германия, които показват, че във всяка държава членка трябва да се създаде национална агенция или орган за безопасност на храните. И за това е много изненадващо, че в Италия, след като вече беше създадена тази агенция, нещата се промениха поради бюджетни съображения. Здравословността, безопасността на храните не трябва да се пренебрегва поради бюджетни причини. Благодаря, господин Татарела. Това е края на обяснението на гласуването. До 3 часа днес след обед има почивка. Благодаря.